Dear colleagues, Уважаеми колеги, започваме с малко закъснение, но вече е време да започнем работа. I'm not able to see the rapporteur. Il, uh, the first point in our agenda Първата точка в дневния ред е намаляването на националните емисии на някои замърсители. Както знаете, предложението е от част от пакета за чист въздух, внесено в комисията, от комисията декември 2013 година Процедурата по съвместно законодателство започна на 19 март 2014 имахме първата среща, след това беше решено да се продължи с писмената процедура преди изборите през май. Имаше искане за допълнителна оценка на въздействието в рамките на политиката за промяната на климата и енергетиката. Комисията изготви оценка на въздействието, разполагаме с копие на текста сега изчаквам докладчика, но а, не я виждам. I've seen uh, the rapporteur and uh... Видях докладчик, извинявай, Жюли. И а, след тези встъпителни думи ще дам думата на докладчика, за да започнем дискусията. След това ще чуем за допълнителната оценка на въздействието. Джули, имаш думата. Начало на дискусията. You, um... Благодаря. Нямам а, какво толкова да кажа на този етап. Важното е, че днес трябва да осъдим допълнителната оценка на въздействието. Разполагам с текста. Текстът е доста голям, както обикновено. Досието е доста техническо. Преди да постигнем консенсус в комисията, е много важно депутатите да разгледат внимателно данните и да ги оценят. Това се вижда в моите дискусии с докладчиците в Сянка и с държавите членки. Значителна част от дискусията ще бъде около допустимостта на статистиката държавите членки поставят под въпрос някои от числата. Изключително важно е да положим усилия и да разберем цифрите. Оценката на въздействието, което беше подготвено от нашето звено, едва ли нещо, което а, а, а, може е, да а, бъде представено накратко. Докладът а, е много дълъг. А, затова поисках специална точка в, дневния ред, а, за да разполагаме с а, същата информация а, и да използваме това като основа за дискусията. Така че, ако сте съгласен, господин председател, най-добре е първо да чуем представянето на допълнителната оценка на въздействието и след това съм готова да се включа. Благодаря. Преди да чуем представянето на допълнителната оценка, добре дошли на пет местни политици от Долна Саксония, е, които присъстват като гости. Поканени са от е, колегата Мейснер Гроте. От един и същи регион са. Благодаря, колеги, добре дошли. Сега ще дам думата на господин Маркус Аман. да обясни резултатите от проучването на оценката на въздействието. Имащите думата. Благодаря, господин председател. Както казахте, по искане на Европейския парламент извършихме допълнителна оценка на въздействието. Акцентът падна върху взаимодействието между качеството на въздуха и политиката за климата и енергетиката. Разполагаме с един комплексен доклад. Трябва да резюмирам основните констатации днес. Това проучване е в следния контекст – има сериозна връзка между замърсителите на въздуха и парниковите газове. В някои случаи източника е един и същ. Всичко, което се прави а, за превенция а, а, по линия на източниците, винаги а, се отразява и на други аспекти ако намалим парниковите газове и намалим производството на енергия, намаляваме и замърсителите. Комисията поиска от нас да видим какъв е ефекта от последния проект за качеството на въздуха по отношение на последните цели за климата и използването на енергия. Обема на производство на енергия се отразява върху разходите за контрола на замърсяването на въздуха. което се отразява върху потенциал на економиката да предприеме допълнителни мерки. Важното е, е, да видим маргиналните разходи и ползи, които отразяват потенциала. Ако там има промяна, има промяна и в системата на енергетиката. Както знаете, миналата година, 2013 година, Европейската комисия предложи една директива за анализ разчети за енергопроизводството, като използвахме за база данните за 2013 година. Проследихме периода 2012 от пролета нататък. След това комисията предложи нови цели за климата и енергетиката, които бяха потвърдени и от заключенията на съвета. Това бяха новите събития. От тук идват въпрос за ефекта от новите цели върху пакета за чистия въздух. Правили сме подобни оценки на въздействието за качеството на въздуха. Използваме и сега същият модел. Анализирахме е, различният ефект от новите цели. Използвахме е, хипотезата, която е включена в съобщението на Комисията за политиката. Това е съкратено от сценария GHG40. Минус 40% парникови газове 2030 година и съответен диапазон, подобряване на енергийната ефективност с 29% и нещо. Използваме същата хипотеза, заложихме също така промени в производството на енергия, за да се постигнат тези по-големи цели потреблението на енергия в новият вариант имаме 10% по-малко използване на енергия. Най-големите намаления са по линия на природния газ и чрез изолация на сградите за пестене на енергия да видим следващия диапозитив. Вижте последствията за разходите и ползите. Мерките за чистота на въздух, които са предложени от Европейската комисия. Как се променят числата с новите цели След това ще представя в една таблица основните е, числа. Отляво е, е подобряването е, на здравето. Другата крива, ако няма промяна до 2030 година и по-надясно, виждате с подобряване на здравето се удължава продължителността на живота по вертикалата са отбелязани разходите и те се увеличават. Червената линия показва увеличението на разходите в предложението на комисията. Започваме от базовото ниво. Разходите се увеличават бавно и от един момент кривата върви бързо нагоре. общите разходи. След това с синьо сме представили на ефекта за здравето. За здравето работим с диапазон, защото не можем да сме напълно сигурни в резултатите. изчисления, обаче ползите в здравеопазването надхвърлят разходите в другите части. Предложението на комисията 60% предприемане на съответните технически мерки, които са технически възможни. Важното в графиката е червената линия. Колкото по-малко се потребява енергия, толкова по-малко е замърсяването. Като разходите започват от ниско равнище 3,5 милиарда. Това е първоначалната хипотеза. По-надясно кривата започва да се качва нагоре 25% от евентуалното подобряване на здравето се появяват веднага само след въвеждането на целите за климата и енергетика. Разходите намаляват с 3,5 милиарда след това виждате с по-нататъчно намаляване е, е, на замърсителите, е, на разходите се променят. По вертикалата сме нанесли амбициозните цели, предложени от комисията. Съответни разходи точката на пресичане между червената линия и предложението на комисията е все още в сферата на отрицателните разходи, което означава, че това, което се предлага за пакета е, климата е под основните разходи. На следващия диапозитив ще видите Същото представено в таблица. Сравнение на разходите отляво с енергията и климата, след това отясно на рефративните цели, съответните разходи за реализация на сега действащото законодателство, 90 милиарда и 200 милиона. След това има намаление 86 милиарда. С допълнителните е, цели е, в оценката на въздействието е, имаме увеличение на разходите с 3 милиарда и 300 милиона. А пък същите разходи по линия на пакета на климат, енергетика могат да бъдат намалени с разходи 1 милиард, 1,4 е, милиарда, което означава, е, че можем да слезем с 5 е, милиарда и половина по-надолу в разходите. Заключението подобряването на здравето като предложение на Европейската комисия може да се постигне с по-малко разходи. 88 милиарда. По-малко от е, онова, което е нужно за реализация на сега действащото законодателство. Това беше за разходите с оглед на предложените цели парламентът и вашата комисия поискаха економически анализ на економически оптималното равнище, т.е. рационалният избор. Економическата теория показва, че при това равнище маргиналните разходи са равни на маргиналните ползи. Тук са представени маргиналните разходи в съпоставка с маргиналните ползи. Едното е с прекъсната линия. С червено сме представили пакета Първо, предложението на комисията разликата 6-7% и оптималното равнище, т.е. маргинални разходи равни на маргинални ползи. 75% там е точката на пресичане на но виждате, че има лимит на, синята зона. Предложението на комисията е за 67% и е по-малко от оптималното равнище. Това се получи в резултат на преговорите на 5% по-низко от оптималното ниво до 2025 година като а, има и един гратисен период, а, комисията предложи в началото 67%, докато оптималният вариант а, е бил 72%. Хипотезата клим, климат и енергетика има един диапазон от ползи за здравето който този диапазон отива над 100%. Хипотезата е по-амбициозна от това, което предлага комисията. Приложихме предпазлива оценка на ползите в предложението на комисията са отчетени 16 000 случаи на преждевременна смърт годишно. А пък за климата и енергетиката, ако бъде приложен всяка година, 17 000 души ще останат живи. Ето това са основните характеристики На това равнище, както виждате, годишно а, а, могат да бъдат а, економисани спестени спестени еди колко си години. Това е изразено с, с случаите на преждевременна смърт. По-надолу на следващото тире са разходите. Общите разходи за замърсяването са 91 милиарда, по-малко с 2 милиарда, 2,2 милиарда. Ползите за здравето, изразени в пари, 8 милиарда и 400 милиона повече в предложението на комисията заключенията. Хипотезата климат и енергетика, разходите е, за контрол на замърсяването е, са с 5 милиона и половина по-малко в сравнение с предишната хипотеза. Економически оптималното разпределение за целите за климата и енергетиката би довело до запазването на живота на 140 000 души годишно, като разходите са по-малко с 2,2 милиарда. В документа има подобен анализ на периода от 2025 година. Комисията направи предложение за тавани за емисиите. След това имаше промяна след приемането на протокола от Гьотеборг. С по-амбициозни цели тогава ползите се увеличават. Това са заключенията в резюме. Зад тях стоят много цифри. Ако имате въпроси, съм готов да отговоря. Благодаря. Е Благодаря. След като изслушахме това интересно изследване на въздействието, ще дадем думата на докладчика в сянка и на групите. Колегата Гардини ми възложи да говори от нея. И затова си давам думата. Първо, благодаря ви за това изследване. От една страна изяснява положителните връзки между двете политики. И от друга страна ни представя някои интересни елементи на оценката. Между двете политики очевидно има положителна синергия. Изпълнението на европейската политика и многото предложение за енергетика и климата имат положителен ефект върху предложената политика от гледна точка на качеството на въздуха и замърсяването. Има положителни синергии, отнасящи се до здравето и сериозни економии. Говорихте за 140 хиляди живота годишни. Говорихте за намаляване на разходите 2,2 милиарда евро и за ползи, възлизащи на, на над 8 милиарда евро от гледна точка на предимството за, предимствата за здравето. За нас здравната полза е полезна за нас в Комисията по околна среда и, и тя ще бъде полезно и за докладите за други политики. Очевидно е, че предимствата на тази политика е, ще е, имат отношение от гледна точка на по-низките разходи за изпълнение на други политики. И тук трябва да кажа, че положителният ефект ни потикват или поне потикват нашата група да направим положителна оценка на това проучване, но аз мисля, че Това е допълнителен елемент, е, допълнителен критерий за оценка на пакета за качеството на въздуха, който ще бъдем е, призовани да анализираме и приемем. Сега ще дам думата на колегата Данс от е, групата, името на групата на социалистите. Благодаря най-напред искам да благодаря на работата, която извършихте и анализа на оценката на въздействие. Потвърждава се ползата от съчетаване на различни политически области и очевидно могат да се направят сериозни економии. Е, от гледна то, тъй като е, има благотворен ефект върху здравето. Политическият е, ефект в една област води до благотворни политически ефекти в други области. Нека да огледаме законодателството при е, източника, т.е. трябва да работим с генерална дирекция предприятия. Е, това предполага да разговаряме за стандартите за дизеловите автомобили и този процес е, заедно с други процеси ще доведат до положителни резултати. Много е важно да поставяме амбициозни цели – и заедно с това да не увеличаваме е, цената. Не по-малко важно е да има мултипликационен ефект в други е, области. Ето защо е, смятам, че по стандартите за дизеловите автомобили трябва да работим с генерална дирекция предприятия. Благодаря. Думата има господин Фария. Благодаря, господин председател. От името на, господа, на госпожа Биердар и след като изслушахте предложението за проучването за оценка на въздействието, искам да попитам следното. Сълскостопанския сектор е източник на емисии на метан. Е, като извършихте оценката на въздействието, натъкнахте ли се на цифри, които да показват колко ще струва е, на селскостопанският сектор да постигне е, целите за метан до 2030 година и как смятате, че ще бъдат постигнати тези цели? Госпожа Конечна има думата. Си доволим предвсем подяковат за то, че Да, благодаря. И аз искам да поблагодаря най-напред за това подробно проучване, което ни бе представено и което ни сочи пътя, по който трябва да вървим за в бъдеще. Трябва, с други думи, да го вземем на сериозно това проучване. Защо? Защото някои от нашите директиви се припокриват и пропускаме възможността за синергизъм една с друга се припокриват, понякога дори са в стълкновение и намаляват капацитета си на полезно действие. Радвам се да отбележа, че целите очертани от съвета за климатично действие са амбициозни – и ние би трябвало да продължим натиска си за постигане на още по-амбициозни такива, а именно намаляване на процентите газови емисии. Не само за газове, а и за прахови частици и така нататък. Důležité, ale v rámci těch... По eh, въпроса пък за метана, може би не е точно в правомощията на нашата парламентарна комисия, а тази на, за селското стопанство. Но принципно, наистина, въпросът е важен и следователно специфичните решения, които трябва да се намерят за него, трябва да бъдат общи. Или пък амоняка. И тук емисиите също трябва да бъдат намалени, както показа графиката на слайда и така прочие, и прочие. Крайната цел обаче, която не бива да изпускаме от поглед, е да не припокриваме поле на действие на директиви, както и да не позволяваме Благодаря. Наистина благодарности за ясната презентация. и поздравления за това, че така при сърце сте взели работата си и че сте работил даже по време на отпуска. Нека да помислим за свързване на нашето климатично действие и действието за опазване качеството на въздуха този вид синергизъм ще бъде благотворен и за едната и за другата ни стратегия. Имам въпроси сега, свързани с следното с вашата работа всъщност и въпросите гласът следното. Дали ще представите изборите от, вашия, от вашата работа и на съвета? Те понякога, служителите на съвета, не оценяват толкова здравословната част страна на нещата, а по-скоро економическото измерение. Всичко мерят в ефикасност и економии. Това разбира се е обект на друг дебат. Нещо. Затова обаче задавам въпроса, за да знам дали възнамерявате наистина да представите резултатите от проучването си и там, за да промените начинът им на мислене, доколкото това е възможно. Благодаря ви за идеята да анализираме пропаста, която се простира от началната и крайната точка и това решение за 67%, което е вече доста консервативна прогноза, търпи критики. и 89% са други възможни предложения за съкръщаване на разликата между началната и крайната стойност. Това са предложенията на съвета. Какви са обаче предложенията на комисията? Дали за тях имате нещо да ни кажете? в съвета не винаги обръща достатъчно внимание на научната подплата, която трябва да съществува в основата на всеки законодателен процес. Може би, всъщност, правя в момента това, което правят учителите в училище, говорят на тези, които са дошли, а не на отсъстващите. Дебата трябва да се проведе на друго място. И накрая, освен тези два въпроса, които зададох, дали възнамерявате и в съвета да представите проучването си, искам да попитам и следното. Дали когато обсъждаме измененията на този доклад, на това с помощта на тези проучвания, дали не трябва да включим и данни за да, по държави? Имате ли такива данни по държави, които е да ни предоставите? И накрая облагите, които ще извлекат за здравеопазването си отделните държави. Има ли тук конкретна информация по разбивки? относно здравеопазването. И накрая, дали данните за 2020, година биха били на разположение. За сега прогнозирането е за 2030, а за 2020 нямаме прогнозни цифри. Благодаря. Грация. Господин Педичини, благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря и на ораторът за интересното изследване. Ние ще го прочетем внимателно. Имаме един въпрос и предложение. Предложената директива за качеството на въздуха определя нови ангажименти за намаляване на емисиите на амоняк, твърди частици, метан. Заедно с това в списъка не фигурира серен окис. Той е изключително врезен и допустимите стойности са равни на 0,0001%. В рафинериите се, емисиите са 3000 пъти повече. Отбелязахме ефекта на изложеността на сероводорода. Не са отбелязани обаче и хроничните, е, хроничното изложение на лица, които живеят е, близост до предприятия, които е, от които има такива емисии. Така че ние бихме предложили сероводородът да бъде включен в списъкът на веществата, чието емисии трябва да се намалят. Сега думата има Карл Хайнц Флоренц. Благодаря. Доста от въпросите вече бяха зададени. Питам как реагира комисия, комисията на вашата оценка? Дали промениха своята стратегия? Друг въпрос за разходите. Когато се твърди, че някои мерки са неутрални от е, гледна точка на разходите, това е от гледна точка на цялата економика. но тези разходи могат да се възстановят чрез ползите, било в селското стопанство, било в здравеопазването. Ja, vielen Dank. Äh, Bas Eichhaut hat es schon gesagt. Eigentlich müsste das im Rat einmal vorgestellt werden. Бас Eichhaut äh, вече каза, че след такова изложение и като вземем предвид климатичните перспективи до 2030 година и отчитайки договореностите в съвета, те очевидно са използвали подобна информация. Много от въпросите вече бяха повдигнати. Ключовия въпрос тук е полезният ефект, полезното отражение върху здравето. Що се отнася до климата, нещата са по-трудни за обяснение – много е по-лесно да се излезе с популистски изказвания и да се каже, еми трудно е да се включи парадигмата промени в климата. Хубаво е да има информация, която да показва, че ще се подобри начин на живот и условията на живот на хората. Моят въпрос е Бихте ли искали заложените цели да са по-амбициозни? Отчетахте ли по-амбициозни модели и бихте ли могли да, се, да ги включите? Иначе благодарим ви за изследването. Той е много добър помощник в нашата работа. Смятам, че другите институции трябва да имат достъп до него. Благодаря, каза председателят. Преди да дам думата на доктор Аман, за да отговори на зададените въпроси, аз бих е, попитал Европейската комисия, господин Берая би трябвало да е тук. Имате да кажат нещо по това проучване, имайки предвид, е, че вътре са представени въпроси, които според мен би трябвало да бъдат интересни и за нея. Thank you, Mr. Chairman. Uh, important indeed. Благодаря, господин председател. Въпросът е важен. Наистина. И от името на комисията искам да благодаря на докладчика, а и на вашата комисия за допълнителните факти и числа, които ни помогнаха да коригираме нашата политика в една много сложна сфера за която трябва да разполагаме с доказателства и цифри. И аз присъствам, както и останалите депутати. Целта ми днес е да науча малко повече, защото в противен случай човек се губи сред толкова много числа. А пък това ще ни помогне и в преговорите по-нататък. Предложението на комисията в началото беше да се намалят и смъртните случаи поради замърсяването на въздуха. Това, което разбрах добре от представянето днес е, че за същите разходи можем да постигнем повече. Много ме заинтересува информацията в таблицата и тя ще бъде използвана в преговорите. Благодаря специално на парламента за това, че успя да подготви подобна информация. Grazie. E adesso darei la parola. Сега ще дам думата на доктор Аман, към когото колеги отправиха въпроси. Благодаря. Накратко, отговори на въпросите. Имаше въпрос за емисиите метан и разходите за мерките срещу метана. Метанът е парников газ и е част от пакета за климата и енергията и е включен в системата за търговия с газови емисии. В проекта за акт за качеството на въздуха се отчита метана като замърсител, като прекурсор на някои замърсители и намаляването на озонния слой. Метанът е, играе е, двойна роля. Е, първо замърсява, след това влушава качеството на въздуха. Комисията предлага конкретни мерки – някои от тези мерки могат да се постигнат с нулеви разходи, като първоначалните инвестиции се възстановяват с последващи економии. Заместване на едикво си гориво с природен газ е и затова комисията предлага да се предприемат само онези мерки за метана, които така погледнато не ни струват нищо. Затова разходите за метана и за селското стопанство са нула от гледна точка на качеството на въздуха. Друг въпрос дали разполагаме с ползите за здравето а, а, като разбивка между държавите членки. Цялата тази информация е качена в интернет. Ако влезете в а, сайта, ще я намерите. Има данни и за 2020 година. Нямахме обаче време да ги обсъдим заедно с националните експерти. С оговорката, че трябва да внимаваме с качеството на тези данни. Макроекономическият ефект. Той беше анализиран много обстойно връщането на, на средства в економиката. Имаше а, един акцент върху разпределението на бремето между отделните економически сектори. Нямаше време да го обясна. Економически оптималната цел беше 75% разпределението по економически сектори се появява съответно бреме върху земеделието. Затова всъщност комисията реши да предложи по-нисък процент. Бремето върху селското стопанство се появява, ако се прегледат само допълнителните разходи. Сега по действащото законодателство основното време се носи от индустрията, транспорта, производството на енергия, така че има много голям дисбаланс между економическите сектори. Основното бреме сега беше сега е върху индустрията, електроцентралите. Много малко от него засяга селското стопанство, но полека разходите и в селското стопанство се увеличават. Ако погледнете разбивката на общите разходи, ще видите, че делът на селското стопанство е много малка анализът на по-амбициозните цели. Това е направено на всъщност. Ние сме анализирали на целия диапазон от 100% на, преодоляване на проблема. След това имат други варианти, които не бяха включени в текста. Благодаря. Грация. Благодаря. Можем да приключим дискусията, като дадем думата на докладчика. Благодаря за тази дискусия. Само няколко неща ще кажа. Като докладчик, може би съм посветила повече време на въпроса. Да не забравяме обаче, че тук говорим за економическо моделиране. Напълно съм съгласна, че е, това е така. Пътят напред е, може би е по-различен от това, което ни представя комисията. Да не бравяме също така, че променливите не са абсолютни стойности. Така че когато се говори за економическо моделиране, се говори за прогнози за економически растеж в 2030 година, говорим за други променливи, като цената на горива и така нататък. Има един въпрос, който не беше повдигнат. Различните замърсители, и сега говорихме за амоняк, метан, и връзката им с селското стопанство. Те нямат различна тежест в политиката за парниковите газове. Тяхното относително тегло е различно. Разбира се, нашето внимание е насочено към целите и към амбициите – които искаме да си поставяме. Заедно с това има фактори, които не се обсъждат, а не могат да бъдат пренебрегнати. Така че някъде, нека да видим какво ще е взаимодействието с отделните замърсители и как влияе това върху цялостния модел. Според мен това ще бъде много важен елемент – защото въпреки, че не говорим за успорване на модела, искам да ви уверя, че пред вратата ми ще има опашка от хора, които ще искат да направят точно това. Не бива съображенията си да се основават само на това. Кривата на цената и ползите, кривата на пределните разходи също не е абсолютна. Очевидно, вашите амбиции ще бъдат по-високи от кривата на пределните разходи. Но мисля, че е необходим малко по-задълбочен анализ. Единственото, което искам да кажа, е, че аз ще разговарям с комисията, за да видя как, каква е тяхната реакция. Тази сутрин в изказването им нямаше особено много подробности. Отчитам казаното за цената и ползата в различни части на економиката – и 2030 година е доста далеч и политическата рамка може междувременно да се промени и ние трябва а, да сме предвидели а, възможности за гъвкавост. И за това бих казала, че ни предстои все още много работа. А, ние имаме много аналитична работа заедно за да можем всички да приемем крайния резултат. И това, този доклад е много полезен и е, е, принос в този процес. Ще разговарям с служителите в отдел оценка на въздействието, за да видим какви амбиции е, ще си поставим и дали ще можем да ги постигнем. Grazie благодаря на колегата Гърлинг заключенията и можем сега да приключим с тази гледна точка и да преминем към следващата. Помните, че когато приемахме дневния ред, ние сменихме местата на точки 18 и 19, така че сега ще говорим за забраната за риболов с плаващи мрежи. Както знаете, регламентът, предложен от комисията, предвижда забрана на използването на тези мрежи, тъй като това води до случайна смърт и, веднага, и вреди на околната среда. Веднага давам думата на колегата Фронте, който е автор на становището. Искам да ви помоля, ако напускате залата, да го направите тихо, тъй като работата на комисията продължава. Благодаря, господин председател. И така, плаващите мрежи са риболовни съоръжения, по които много се говори. Това са мрежи, които могат да бъдат стотици метри дълги. В момента в Европа са забранени мрежи, които са повече 2 км и половина. Всичко, което е под 2 км и половина са разрешени. И можете да си представите е, направо стени в морето, които са дълги километри. От 90-те години насам тези, окото на тези мрежи започна да се разширява и това има ефект върху някои защитени видове или някои мигриращи и проходни видове. Е, това става дума за морските бозайници, морските костенурки и други. Предложението на комисията идва в е, важен момент. Ние сме в една много трудна нормативна ситуация. Комисията казва, че съществуващите норми са лесни за нарушаване и те дават възможност на рибарите да използват плаващи мрежи, за да ловят видове, които са защитени. И няма разпоредби, които категорично да забраняват тези плаващи мрежи. Ето защо има дело е, срещу Франция и Италия в тази много сложна ситуация и с оглед на този вид риболов, който влия върху околната среда и защените видове, комисията отправи едно предложение, което според мнозина е провокативно предложение, което е, може да се каже направо брутално. То е, то може да се обобщи така. Да забраним риболова с плаващи мрежи в европейски те води. Там има само 4 члена. В третия член се казва, че се забранява всички води на Европейския съюз да се е, извършва риболов с плаващи мрежи и да се носи на борда на риболовните кораби е, да се носят на борда на риболовните кораби плаващите мрежи. Европейската комисия е изготвила и оценка на въздействието в което вариантите са четири. Първо, запазване на сегашната ситуация. Последното е абсолютна забрана. И по средата, това са двете крайни, това са двете крайни варианта, по средата има и по-нюансирани варианти, а именно нюансирана забрана – да се каже кои, кой вид риболов с плаващи мрежи е особено опасен и, и този риболов да бъде забранен. Проблемът е, че в оценката на въздействието в този трети вариант, който по всяка вероятност щеше да бъде по-харесен, самата Европейска комисия и парламентната комисия, която анализирала това предложение, комисията казва, вариант трети, селективен, селективна забрана, но в момента не разполагаме с информация, която ни дава възможност да установим с, разум, с разумна точност кои са най-вредните действия и има нужда от допълнителни проучвания. Тоест, трети вариант е селективен селективна забрана, а, за, за него няма достатъчно данни, а, за да го приложим. Възос... Като си има предвид, че нормативната база е трудна за тълкуване, е един вариант като трети, който разрешава част риболова, но няма достатъчно данни и затова комисията предлага абсолютна забрана. В комисията по риболов е, бяха въз... издигнати много сериозни възражения. Имаше възражения както от гледна точка на рибарите, така и политически. Основните възражения са три. Първо, е, мярката не отчита един основен стълб на новата политика за рибарство, а именно регионализация. Тоест държавите членки трябва да е, приемат нормативи и да ги адаптират в съответствие с местната ситуация. Второ, би засегнало някои малки общности, които използват плаващи мрежи, които обаче имат слабо въздействие върху околната среда. И на трето място няма достатъчно данни, за да можем да дадем а, оценка а, на варианта селективна забрана. Има и още един проблем, а, свързан с дефиницията по-скоро да се актуализира дефиницията дадена от Европейската комисия. Тя разширява обхвата, но това е по-специализиран технически вариант. И сега стигаме до предложението на становището. За да можем да формулираме едно предложение за становище. В този случай, имайки предвид, че предложението на комисията е много кратко, прецизно и пределно ясно, т.е. пълна забрана, тъй като и искаме да отговорим на въпросите на заинтересованите страни, на колегите от комисията по рибно стопанство. и всъщност всички политически групи изразиха свои възражения и за това търсим, друга алтерна... търсим альтернатива на абсолютната забрана. Ето защо. Моето предложение е да оставим държавите членки да решат. В момента те са на кръстопът. Те могат е, да решат. Първо, всяка държава членка да забрани напълно риболова с плаващите мрежи или пък ако решат да не забранят е, плаващите мрежи, да е, решат друго. Да се разреши използването на тези мрежи за определен период от време, да речем до 2017 година. И в този период да се отговори на конкретните искания. Т.е. държавите членки казват няма достатъчно данни. Държавите членки могат да продължат да извършват риболов с плаващи данни, но да, заедно с това да събират информация. Т.е. да се направи инвентаризация на различните типи мрежа, за всяка мрежа да има точна дефиниция, да се съберат данни за видът въздействие, оказван от всеки вид мрежа върху околната среда, защитените видове и мигриращите видове, задълбочена на оценка на въздействието на плаващи мрежи в общността и накрая в този преходен период да се излезе с доклад – който възосновата на събраните данни да се вземе, да вземе решение, комисията да вземе решение дали да се наложи забрана. С други думи, върху възоснова на събраните данни за въздействието на околната среда да се забрани или не този вид риболов и ако не, при какви условия може той да се извършва. Е, това е, което предложих е само една альтернатива на предложението на комисията очевидно предложението е доста по-различно. Но тъй като имаме избор между пълна забрана на този вид риболов, това няма да се приеме от заинтересованите страните, от политическите групи. Е, от друга страна има една альтернативна формула, която ни дава възможност да вървим в основната посока, а именно Основната ни да да забраним онези мрежи, които вредят на околната среда. Това ни е основната цел и за известен период от време ще оставим на държавите членки свободата самите те да решат, но в този период ще събираме данни за въздействието на тези мрежи върху околната среда. Благодаря на докладчика за изложението. сега думата има докладчика в сянка. Благодаря, господин председател. С това си предложение Европейската комисия за пълна забрана от днес за утре комисията доста ни изненада, без е, да е проучила екологичният ефект е, върху някой вид е, риболов. Плаващите мрежи и ефекта от тях върху риболова на сардини в Галиция. Всъщност това е един традиционен начин на риболов и е насочен само към улов на сардини и няма отрицателно въздействие върху други видове риба и не е чак толкова опасен, е, че да се налага пълна забрана. Забраната не е, е обоснована. Става дума за около 400 риболовни кораба, които използват този вид мрежи и тяхната дейност ще бъде забранена. забрана за риболов за толкова много кораби не е подходящо решение. Вариантът беше отхвърлен от засегнатите държави и има искане за промяна на решението на комисията. Освен това, комисията не даде достатъчно обяснения за своя избор. Нямаше оценка на сериозното въздействие върху околната среда, нямаше оценка на ефекта от използването на различни видове плаващи мрежи, по-големите риболовни флотилии и малките риболовни кораби. Няма никакво сравнение между двата вида риболов. Съгласно документа на комисията няма да има альтернатива за тези риболовни съдове. Бихме поискали да се прилага принципа на пропорционалност – това, което иска комисията, не е пропорционално, не е съразмерно и за него няма научни доказателства. Така че подкрепям идеята на докладчика да има забрана, но само за някои видове риболовства. Като се мине през нормалният законодателен процес с оценка на въздействието и да не се приема делегираният акт на комисията, да има малко време за да се обмисли промяната и да съберем достатъчно информация. Благодаря. Колегата Капуто има думата. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на докладчика Фронте за извършената работа. Докладът му е добър, въпреки е, че, е, че има нужда от изменения. Сегашната нормативна база на Европейския съюз в областта на плаващите мрежи има празноти а именно и няма точни характеристики на, риболовният, на риболовните съоръжения. И на тази, поради това рибарите използват плаващи мрежи за улов на защитени видове. Това нанася сериозни вреди на околната среда и е, морските ресурси. Ето защо е разбираемо, че комисията решила да се намеси, за да защити морски бозайници, морски костенурки и други. Заедно с това обаче не можем да съгласим с пълната забрана на всички плаващи мрежи. Мисля, че пълната забрана е, е несъразмерна мярка, която може да има отрицателен ефект върху местната економика и непромишления риболов докладчикът правилно обърна внимание върху тези елементи. Аз мисля, че ние трябва да положим усилия да намерим решение, което да отговаря на всички изисквания. Защитата на морските видове, но заедно с това и а, сектора риболов. Ето тук аз ще направя няколко предложения, които да отговарят на тези изисквания. Първо, да се въведе правило за една мрежа. Забрана е, е, рибарите да носят на борда плаващи мрежи. По-нататък споделям желанието на докладчика да ограничи използването да забрани използването на мрежи с малък размер на окото. Една абсолютна забрана според мен не е възможно, като имаме предвид въздействието върху непромишления традиционен риболов. Всъщност за тях разрешеният размер на окото е много малък. И ето защо използването на подобни мрежи може да се разреши. Последният ми въпрос е свързан с отрицателното въздействие на такава една мярка върху местните и крайбрежни а, общности и може би в преходния е, период е, би трябвало да се предвиди финансиране от европейските е, фондове. 2017 година е срокът, когато изтича преходния период. Позицията по този доклад е да търсим начин да съчетаем и да постигнем баланс между различни изисквания. Думата има колегата Данкан. Благодаря, господин председател. Предложението, така да се каже, не е пригодно за постигане на своята цел. Говорим по този въпрос от много отдавна. Става дума за регионалните особености. И става дума за един стандарт за устойчивост, който е одобрен от Международния съвет на морските капитани и всички ползи бяха загубени от тромавия подход на комисията. Един единствен ход и ужасен удар срещу сектора, без комисията да се е подготвила достатъчно добре. По тази причина моята група не може да подкрепи предложението. Искаме то да се върне на, на комисията и да им напомним с това, че трябва да има регионализация. Не бива всички видове риболов в Европа да се третират по един и същи начин. Нека да се отнасяме към тях с необходимото уважение. В противен случай на уважението към комисията ще се увеличи. Okay, and now uh, I give the floor to Madame Meissner. Ja. Благодаря, госпожа Мейснер. Благодаря. Не чухме коментар от господин Данкън за становището. Благодаря на докладчика. Разбира се, че познавате много добре материята реформата в сферата на риболова трябва да се реализира като защитим моретата и биоразнообразието. Важно е да се защитават и съответните видове, без да забраняваме риболова. По тази причина подкрепям становището, както беше представено от докладчика Комисията по риболов реши да върне предложението обратно към комисията, защото искането за тотална забрана на плаващите мрежи не е подходящо. Добре е да помислим за альтернативни решения и да различим евентуално по-малки плаващи мрежи за целите на традиционния риболов. В Шотландия има такава практика и в Ирландия за улов на херинг. Риболовният метод е подходящ. Не бива да го забраняваме. В Средиземно море се използват огромни плаващи мрежи. Могат и да ловат китове с тях. Може би те трябва да бъдат забранени, но не и самия вид риболов. Добре е да дадем един преходен период, за да се премине след това към устойчиво развитие. Трябва да има забрана за дългите плаващи мрежи, 2 км и половина тази забрана, според мен, е подходяща. Добре е да се обърнем към държавите членки да дадат информация къде има устойчив подобен риболов и той да бъде запасен. По тези причини трябва да дадем такива правомощия на държавите членки и освен това Следва да се съберат достатъчно данни. Предложението на комисията не се базира на научни данни. Подходът трябва да е обоснован. Такти в сектора риболов. Това е общо взето всичко. Като комисия по околната среда, нашата грижа трябва да бъде биоразнообразието и да не действаме както поступи комисията по риболова. Родигец Рубио. Колегата Родригес Рубио. Да, наистина, според нас положението на риболовния сектор е катастрофално. Директно субсидиране, не индиректно субсидиране на промишления риболов е основната причина за това. Освен това се използват техники, които са изключително вредни за нашите морски ресурси. Европейското законодателство непрекъснато се нарушава, особено в някои региони. Липсата на хармонизирани мерки, липсата на санкции позволиха всичко това позволиха безнаказаността, особено в Средиземно море. Наистина, желанието на предходната Европейска комисия да постигне напредък, законодателен такъв, трябва да бъде приветствана, защото е от изключителна важност. Но регламентът, който в момента е, е пред нас като предложение, има няколко главни проблема. Първо, не предлага никакъв напредък, а именно продължава да удостоверява същите практики и липсата на механизъм за контрол и санкции. Проблемът всъщност е нарушаване на правилата. Това е главният проблем, а вторичният проблем е липсата на механизъм да му се противодейства. Това първо. Второ, освен това ще пострада любителския дребен крайбрежен риболов. Шейтата в Галисия или пък други андалузки типични методи за любителски риболов. Те ще бъдат най-големите потърпевши. Тоест, имаме нужда от алтерна... на Имаме нужда от альтернатива, която да предложи защита на моретата вместо опустошаването, на което са подложени в момента. Трябва най-накрая да съумеем да изнамерим начин за закрила на дребния любителски риболов и също времето да не пречим на големият и индустриален такъв. Предложението на комисията, с други думи, не е подходящо и е неприемливо за нас, така че сме за желанието, за предложението на докладчика да остави известен период, за адаптиране, както и за набиране на научни данни, които да ни покажат до каква степен ще обгрижим съществуващите рибни видове, а пък общото глобално прилагане, което да не държи сметка за разнообразието по държави, да бъде зачеркнато като подход предоставянето на дерогации не е много разумна альтернатива, защото всъщност води до изключително голямо усложняване. Другият по-подходящ вариант е хармонизирано законодателство. Хармонизираното законодателство трябва да включва условие, по силата на като да е задължително опазването на морските видове, които най-много са изложени на свръхулов, както и грижа за просъществуването на дребният риболов. Това са нашите предложения. Контрол, санкции, стрикно прилагане на съществуващата норматива на първо място и на второ място закрила и подкрепа на любителския дребен риболов. Това са двата принципа, които според нас трябва да има бъдещия регламент, за да бъде приемлив. Благодаря. Грация. колега Колегата Екхаут има думата сега. Благодаря. Най-напред е, искам да се да извиня колегата Енгстрем, която в момента се изказва в Комисията по ривно стопанство. Много от нещата вече бяха казани. Искам да благодаря на докладчика за усилията му да излезе с позиция, която да е малко по деликатна и не казва да го върнем обратно на комисията. Искам, чух подхода на Ян Дънкън, но трябва да кажа, че този дебат не е нов. Има резолюция на Общо събрание но не. по този въпрос. Знам, че на че торите имат проблем с международните организации. Надявам се, че тези проблеми не обхващат и Организацията на Обединените нации. Отдавна обсъждаме въпроси. Има законодателство от 1992 година. Един от проблемите е, че всеки път, когато обсъждаме законодателство, виждаме, че една обща забрана не е удачна. Но в момента, в който започнеш леко да се отклоняваш, се създават вратички. Създадеш един път вратичка, тя с нея започват да злоупотребяват. Ето защо аз поздравявам докладчика за това, че е тръгнал по този път, който не е лесен, но е правилен. Ние нямаме още готова позиция, но ще разговарям с докладчика, с зелените, социалистите. Мисля, че в крайна сметка ще излезем с добра позиция и няма просто да кажем, връщаме го на комисията, тъй като това би било много храбро в кавички действие. Сега по съществуващата процедурата за нарушение срещу Италия. Сега разбираме, че тази процедура е прекратена не знае много за нея. Докъде са стигнали нещата? Комисията е решила да прекрати процедурата за нарушение. Може ли да ни обясните защо? Що се отнася до останалото? Ще работим заедно, за да е, излезем с убедителна позиция. Благодаря, казва председателя сега давам думата на колегата Бриано, която е докладчик в Комисията по рибно стопанство. Благодаря, господин председател. Надявам се, че и факта, че съм член на комисията ЕНВИ е, е, може да е полезна. Темата е сложна. Искам да благодаря на Марко Афронте за извършната работа, а и за приноса му към дискусията в Комисията по ривно стопанство. Мисля, че това, което той предлага е съвместимо с това, което се предлага в Комисията по ривно стопанство и дискусията, в която участваха всички групи. Предложението което направих като докладчик, е в е, етап е, на изслушвания. Поискахме още едно е, заседание, за да изслушаме оценка на въздействието. Аз съм абсолютно против пълната забрана във вида, в който е предложена от Европейската комисия. Е, по-скоро сме разтревожени от факта, че някои предлагат да се отхвърли изцяло предложението и то да се да върне обратно на комисията. Не, аз смятам, че трябва да работим е, по начина, по който предлага Марко Афронте, за да изясним нещата. Предложението е, може да бъде измене. Предложението, към предложението могат да се направят четири е, контрапредложения. Какви са вариантите? Първо, запазване на съществуващата ситуация, която очевидно е неудачна. Освен това, можем е, да разрешим при условие, че мрежите и риболовните уреди отговарят на определени изисквания. Е, освен това, може да е, има абсолютна забрана. Посредните варианти са по-интересни. И аз мисля, че трябва да работим в тази насока. По доклада на Афронте и там има много положителни аспекти. Аз имам само две критични бележки не бива да има допълнителни осложнения за сектора риболов. И в окончателно мисля, че трябва да се предостави на комисията право да взима решение по осмотрение. Един от ключовите принципи на общата политика за рибно стопанство е регионализацията проучванията, които са използвани и опитът, от който сме черпили, говори се за Галиция, също така има и в Северна Европа натрупан опит. Трябва да обърнем внимание и на въздействието върху екосистемата. И така, регионализацията е едно възможно решение. И накрая аз бих искала и в тази комисия, и в комисията по рибно стопанство да се излезе с доклад, който да разреши съществуващите проблеми, но което да съчетава екологичната устойчивост и устойчивостта на риболова, особено непромишления. Благодаря ви. Благодаря и аз, казва председателят колегата Юристия Бълниц. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за доклада и за усилието да подобри, да направи едно подобрено издание на предложението на комисията, което е абсолютно неподходящо. Неподходящо е винаги да се предлага най-лесното, а е именно пълна забрана. С тази пълна забрана падат през борда голяма част от дребния любителски риболов и хората, които си вадят поминъка с него. Друго би било, ако бяха проучили кои практики са най-вредни тези от комисията и съответно тях да, при, да, заберят, да забранят. Аз тук говоря в представителство на БНГ, националистичния блок на Галиция, тъй като съм представител на тези избиратели в Европейския парламент те използват е, мрежа наречена Шейто, която се прикачва за по къс от 12 метра кораб от една страна и след това се прикачва и за шамандура. Така се ловят сърдини, например, и поминъкът и дава поминък на много хора. 420 са корабите, например, които ловуват по този начин в Галиция. Що се отнася пък до въглеродния отпечатък, той е изключително слаб, тъй като използват приливите и отливите, а не се придвижват с ам, дизел. Освен това, в моята родина Еускалерия, т.е. страната на баските в Испания, се използват също такива методи. Някои от тях би трябвало отдавна да са изключени от европейското законодателство и слава богу не са заради дерогациите. Така че Искам от името на БНГ, от националистичния блок на Галиция, да обвиня испанската държава в това, че не защитава интересите на тези две формации на европейско равнище. Благодаря. Колегата Суица има думата. Благодаря. Благодаря на колегата Фронте и моето становище е съответства на това на колегата Мейснер. Много е лесно да се наложи забрана. И много е лесно всичко да се остави всичко в ръцете на Европейската комисия. Наша задача е да намерим компромисно решение общата политика за е, рибарство е, е регионална политика, следователно има нужда от регионален подход, е, тъй като става дума именно за политика на Европейския съюз. В Средиземно море има, се използват различни видове риболовни уреди, различни видове мрежи Искам да... Това може би не е интересно за всички, но искам да дам своя принос. Непромишленият риболов ще пострада от пълната забрана. Ние трябва да защитим дребните рибари и да намерим решения ние в членовете на Комисията по околна среда трябва да излезем с решение, което да защитава екосистемите. Ето защо аз бих предложила да продължим работата и да изслушаме различни научни анализи, защото е много трудно да взимаме решение в тази област, е без да стъпваме на ясна научна база. Е, трябва да се направи разграничения между различни риболовни уреди, между различни е, видове мрежи, мисля, че е, имаме нужда от по-здрава основа, на която да разработим своят доклад. Постъпих е, заявки за изказване от е, колеги от Европейската комисия. Фабрицио Донатела има думата. Благодаря в началото искам да поздравя докладчика господина Фронтен за на извършената работа. Положени са сериозни усилия, а, за да се резюмират а, различните варианти. Много важен елемент а, от работата, която се върши по линия на дебата между институциите. Благодаря на госпожа Бриано. Тя е докладчик в комисията Риболов. Ще бъде трудно да обединим всички елементи. Благодаря за изказването и, и за позитивните елементи, които предложи. За нас в комисията всичко това е много интересно като информация е, в дебата. И дискусията по предложението на комисията е, в съвета и в парламента. Искам в началото да припомня, че е, от година и половина реализираме една оценка на въздействието на използването на плаващи мрежи. Докладът е на разположение и е достъпен публично. За първи път се прави такова проучване и го предоставяме на обществеността за определен вид риболов. За нас това е много важен елемент при подготовката на предложенията, които правим и публичният дебат преди това. Публичното обсъждане а, оценката на въздействието, научните доказателства. Чух, че може би екологичните ефекти не са проучени достатъчно добре. Разполагаме обаче с много информация за използването на тези риболовни съоръжения в Европейския съюз. Освен това, разбрах, че има някои неща, които са проблемни. От гледна точка на приложното поле, тревожи би това, че забраната е пълна, че няма регионализация, който е един от принципите в новата обща риболовна политика. По тези елементи трябва да има малко повече дебат. Регионализация се прилага, когато се решават проблеми, които са характерни само за даден регион. Използването обаче на такива риболовни съоръжения в различни региони не ни позволява да прилагаме понятието регионализация. времено трябва да се предприемат мерки и да се направи нещо за рисковете, пред които сме изправени улов на защитени видове и застрашени видове в някои региони, не само в Черно море, а и в, Средиземно море и в Черно море. Целта ни беше да намалим риска когато говорим за специфика, особености, естествено това ще бъде тема на дискусията ни с парламента. В доклада, който чухме днес, имаше интересни моменти. Предложението за по-различен подход ще участваме в дебата на базата на този документ, както в Комисията по околна среда, така и в Комисията за риболов. Няколко думи за информацията и данните. От както направихме предложението, получихме доста допълнителна информация от държави членки, за, от заинтересованите страни. Комисията всъщност предприе инициативата да изпрати писма до държавите членки и искахме потвърждение на някоя информация, която понякога получаваме неофициално. Сега виждаме, че в първоначалната оценка на въздействието липсват някои елементи, някои неща не са били предадени на комисията, защото е било преценено, че не са съществени. Не знам каква е причината. Това, което искам да кажа е, че всеки ден се увеличава информацията за този вид риболов. И тези елементи ще ни позволят да въведем по-ясна рамка за управление. Както при оценката на въздействието, комисията е готова да сподели с вас информацията, която ежедневно получаваме от държавите членки, за да може и вие да познавате в същата степен дейностите и ефекта от използването на такива мрежи. Надявам се, че скоро ще разполагаме с е, пълната информация, с която да допълним на първоначалната оценка на въздействието. И накрая да отговоря на въпроса за делото срещу Италия. То беше образувано през 1992 година Ставаше дума за липса на контрол от страна на италианските власти. И също така за неясноти в, неясноти в италианското законодателство, които се, се използват като вратички. Италия се ангажира да приложи един план за действие това беше през 2011 година. Този план за действие беше по-късно одобрен от колегиума на комисията и целта е да има наблюдение и контрол от италианските власти и от комисията, което означава, че политиката на, на Италия беше променена. Съгласно нашата информация и това, което е събрано като данни от италианските власти, на е, по-голямата част от използването на такива мрежи вече не е на лице. На базата на тази информация, комисията след ангажиментите на Италия на, решихме да се оттеглим от делото. Решихме да не продължим с нашите претенции поради действията на Италия след това. Делото е прекратено, само че продължава да се прилагат мерки, които да допускат само законни съоръжения в Средиземно море. Колега Фронте пер кюдера дискусия. Колегата Фронте има думата. Има много неща, които мога да кажа, но не искам а, а, не искам да отнемам времето. Не, не, не, имате време, каза председателя. Ще А, а, отменим следваща точка, защото колегата Дантен не е тук. Но всяко нещо смярка. Досието се оказва доста сложно и следователно дискусия като днешната е много полезна, защото тя ни дава много поводи за размисъл. Много ми харесва това, че работата, която се върши, тя никак не е лесна, е, получава признание. Благодаря секретарията на Комисията по околна среда. Той извърши огромна работа за да се разработи един документ, който да е във вид годен за представяне пред членовете на комисията. Сега, за да отговоря на някои от коментарите. Аз ще... Аз отбелязах всичко, което беше казано. Някои конкретни въпроси, например, на колегата Капуто, той представи няколко много интересни идеи и те те ми харесват. Например, забраната на борда да, на корабите да се носят определени а, съоръжения. И идеята за а, фонд, който да подпомага а, рибарите в преходния период. Много съм предпазлив всеки път, когато се говори за средства, тъй като често са предмет на злоупотреба. Така че ако искаме да ако искаме по някакъв начин да предприеме мерки, засягащи рибарите, трябва да им помогне. Много колеги говориха за необходимостта от научни данни както от количествена, така и от качествена гледна точка. И моето предложение е именно такова. Очевидно е, има проблем е, в събирането на тези данни. Комисията ни каза, че данните идват сега. А предложението на комисията вече е представено. И моята идея е в този преходен период да използваме времето, за да събираме данни и на тяхна основа да забраним използването на тези мрежи и съоръжения, които се оказва, че доказано вредят на околната среда. Някои колеги казаха, че биха искали да върнат досието на Европейската комисия. Ние е, топката е в нас, ние трябва да изразим своето становище и въпреки, че критикуваме позицията на а, комисията, наш дълг е да кажем какви альтернативи предлагаме т.е. да се върне досието на комисията е много лесна работата. А, нашата работа всъщност е да намерим решения. Още нещо, което чух, знам, че пътят, който се очертава в моето становище е сложен. Знам, че правомощията които се предоставят, макар и в преходния период на държавите членки, могат да създадат проблеми. Много, когато се предвижда да преходен период и освобождаване, винаги много лесно да се намерят вратички, а пък на нас, италианците, много ни бива в това. Така че има рискове. Нека обаче не се плашим. Нашата идея да каже, е да постигнем резултати, да, да, да направим така, че да има защита за околната среда. А, и ако предложението, което направих, разбира се, предложението, което отправих трябва да бъде усъвършенствано чрез предложения, идеи, за да може окончателният текст да ни даде основание да кажем, ето, като Комисия на околна среда успяхме да постигнем максималният възможен резултат, що се отнася до защитата на околната среда и а, рибарите, без обаче да отиваме твърде далеч. Много от малките общности и дребните рибари използват невредящи на околната среда мрежи. Благодаря на всички, които се изказаха. Ще продължим дискасията. Очаквам да чуя измененията. Мисля, че сме тръгнали в правилната посока и ще постигнем добър резултат. След това ще трябва да разговаряме с колегата Бриан в комисията по рибно стопанство. Благодаря. Благодаря. Искам е, да ви напомня за графика краен срок за внасяне на изменението 10 ноември 12 на обяд, гласуване в Комисията околна среда 3 декември, Комисията по рибно стопанство през януари, в пленарна зала 2 февруари. Сега трябва да ви кажа, че точка 18 се прехвърля за следващото заседание, тъй като колегата Дантен си тръгна и така ще обсъдим въпроса на извънредното заседание на Комисията по околна среда в Страсбург. Благодаря ви, закривам заседанието.